All right, uh, ladies and gentlemen, good morning and welcome to our sitting of the committee. Здравейте, дами и господа, добре дошли на това заседание на нашата комисия. Първата точка, всъщност предполагам, че трябва да отбележим, ако ми промени в дневния ред, но тъй като няма, приемаме дневния ред и преминаваме към кратък доклад от заседанието на координар координаторите вчера след обед. Доста ясни решения бяха взети, поутвърждавайки дневния ред на делегацията, която заминава за Италия през март месец. Подкрепяме искането на Eurochambers да използва необходимото за Европейския парламент а, във втората част на тази година. Приехме оценката на Европейската изследователска област, както и приканихме групите да разгледат възможностите за изследвания, семинари и други. Председателят а, прие мандата да разпише писмо за приоритетите за бюджет 2015. Председателят също така прие да следва опростена процедура по споразумението с Марокко и беше решено да се отложи решението за разпределянето на становището на нашата комисия ETS за механизма за стабилност на пазара. Също така председателката призова комисията да разгледа крайните срокове и календара в това отношение и въпросът ще бъде отново разгледан на следващото заседание на координаторите. Ако има въпроси по направеното съобщение, съобщение ще се радвам да им отговоря, но приемам, че с мълчанието си вие давате своето съгласие за тази информация, за приемането и, и така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада за на господин Андреас Бареас за съвме... създаване съвместно предприятие Shift to Rail. Давам всъщност на госпожа Андреас Бареас името, думата благодаря, господин председател. Както знаете, този доклад е част от пакет, който се движи с известно закъснение. Целта е да обсъдим факта, че съвместното предприятие като възможност, като че ли е блокирано а, от, като част от а, пакета за железопътния транспорт в момента. Оценихме ситуацията, в която сме, се намираме и показваме областите, в които като че ли е, няма добра работа, тъй като няма добра координация, има препокриване на усилията и няма достатъчно мобилизация на частния капитал, толкова колкото ни се иска, нито пък и достатъчно добро участие на малките и средни предприятия. Идеята с този пакет е да се отвоят усилията за научните изследвания, развитието, да се избегнат предишни грешки, да се намалят разходите по отношение на жизнения цикъл на транспорта, изграждането, поддръжката, оперативните разходи за подвижния състав и така нататък, но също така и да се увеличи капацитета и да се повиши надежността и стабилността. Това е цялостния стратегически план – в Европейската стратегия, за да се разшири научните изследвания и изследванията. Пет области – качество на услугите, подобряване на услугите, по-добра скорост, по-добро управление на трафика, на инфраструктурата, повече безопасност, повече сигурност и усилия да се избегнат негативните усилия а, негативните ефекти, също така усилия да се разрешат трудни а, о, задачи, като подобряването на определени а, части от а, пътя и посоки. Нещо а, важно, което разгледахме и представихме изменение по този повод е да се подобри а, участието и възможността за принос от страна на предприятията, които могат да участват, ако имат 30 милиона като капитал и могат да се ангажират за 7 години. Това е важното за включването на предприятията. Разбира се, ограничен е бюджета. 420 милиона имаме сега а не 90 милиона, с които започнахме. Не смятаме, че нещата са точно както трябва. А, членовете основатели имат 40%, а, присъединяващите се имат 60% и смятаме, че а, отворените покани за а, присъединяване трябва да, на тях трябва да се отзоват повече и по-различни, добре представени предприятия? Това е основен въпрос, който трябва съвместно да бъде разгледан от комисията първоначалните партньори и присъединилите се партньори. Трябва винаги да имаме отворени покани като принцип и да подчертаем важността на железопътния транспорт, агенцията за железопътен транспорт, която е обществен орган и би трябвало да може да подкрепи това, което става като процедури вече. Трябва да има консултации и с пазара. Видяхме принципи и примери на отличие в това отношение, технологични инициативи във връзка с съвместното предприятие. Предприятието Shift to Rail е много важно за отварянето на възможности и развитие на тази дейност, трябва да има по-добро представителство, трябва да има повече малки и средни предприятия. И така нашите изменения работят именно в тази посока. И трябва да помислим, разбира се, за прозрачността, идеята за гъвкавост също и така да направим, че да има възможност публично-частните партньорства да работят добре в тази област. Това е принципно идеята на измененията, които сме представили. Благодаря много, госпожо Андрес Барея. Сега а, докладчиците в сянка. Господин Лео, мисля, че вие ще работите. Госпожа а, Карвалео, мисля, че вие ще говорите от името на вашата а, политическа група. Благодаря, господин председател. Да, действително, колегата няма да може да се присъедини заради е, семейна ангажираност е, и аз ще представя нашето становище. Е, изключително важно е това предприятие за постигането на целите на Европа 2020. Шест технологични инициативи има. Те са публично-частни партньорства като модел. Този модел е уникален и много успешен. Днес тема Шифторел е ново съвместно предприятие, подкрепено от НЕП. Господин Оди иска да поздрави Европейската комисия и всички, които участват в подготовката на това предложение. Той също така поздравява всички индустриалци, които са част от УНИФ и които работят по този проект. Предложението, което намираме, е много добро Господин Оди подчертава, че а, дава пълна подкрепа за хоризонталните изменения, които а, въжат и за другите технологични инициативи, връзките с Хоризонт 2020, структурата, междинните оценки и разходите. Все пак обаче ограничението от 5% на бюджета по него господин Оди все пак има някои съмнения. Шифторел е а, обсъдено и прието като проект след гласуването на Хоризонт 2020 и след приемането на бюджета. Бюджета вече се базира на ограничението от 70 милиарда на цялостния бюджет. 5% от страна на индустрията, т.е. това намаление от 5% може да се разглежда като сигнал от страна на индустрията. Също така има и специфики, свързани с Shift които научните изследвания ще могат изцяло да подкрепят в тази технологична инициатива, което означава, че няма да има възможност за други средства от Хоризонт 2020 по тази конкретна тема. Що се отнася до измененията, предложени от докладчицата, господин Оди се притеснява от списъка за членове, които финансират и разделението между тях. Според него може да се наложи ново споразумение между комисията и всички заинтересовани страни, акционери. Това може да усложни преговорите и да не се постигне споразумение до края на април. Може би докладчицата може да подготви а, какво има предвид като поредица от крайни срокове и календар. Също така господин Оди смята, че а, основ... членовете основатели и присъедините се членове в съвместното предприятие не трябва да се влияят от политическото ниво. За тази цел господин Оди предлага следните думи в този план, надявайки се, че госпожа Андрея Баре и другите в докладчици в Сянка могат да го подкрепят. За а, членовете финансиращи, с оглед на това, че има а, изчерпателен списък в приложение 2, и те са юридически лица, които са се ангажирани с предоставянето на поне 30 милиона. Асоциираните членове да се уточни, че спазват критериите в 1-2 да бъдат представени в управляващото тяло. Имам и текста в мен, ако госпожа Бара иска да го погледне. Още веднъж господин Оди се извинява, че няма възможност да участва в днешното заседание и чака политическия обмен и а, споразумението, което ще постигнем с нетърпение, така че да се представи на гръцкото председателство и да се а, приведе в окончаят. Телен вид е, това е изключително важно за европейския железопътен транспорт досие. Благодаря, госпожо Габалио. Господин Хансен, от името на Аде, вие ли ще се изкажете или само искате да ви привлечете вниманието по принцип? Аз бих искал да се изкажа, макар че не говоря от името на Аде. Благодаря ви. Тогава господин Ейлер. Uh, Благодаря ви. Ще разделя изказването си на две части. Първо, процедурно. Трябва да си дадем сметка, че Shift Rail е голям пакет от гледна точка на инвестициите, но знаем, че нямаме съвместно вземане на решение по това досие. Ние гласувахме пакета миналия месец, имахме хоризонталните изменения, те бяха свързани и с бюджета и с някои хоризонтални съкръщения, не защото ние ги искахме, но се оказа, че ще има бюджетни съкръщения много по-високи от първоначално заложените 5%. Струва ми се, че по хоризонталните въпроси работихме много успешно – времено тревогите на парламента бяха отчетени. Съветът работи и по досиетата със съвместно вземане на решение и останалите. За мен е важно обаче да си дадем сметка, че графика става неизпълним. Трябва да помислим за тристранните преговори и как ще протекат, защото противен случай ще имаме само едно консултативно досие и съветът няма да обърне никакво внимание на нашите съображения, особено като се има предвид, че няма време. Сега по същество. Разбирам, защо докладчицата от Испания иска отново да разгледаме темата. Испанските компании наистина се опитват да стигнат до основните членове, но проблемът тук е принципен. Ако парламентът започне отново да разглежда теми, които са договорени през последните три години между комисията и индустрията, особено индустрията, то тогава всяка компания, която иска да се включи след вземането на решение, ще може да влезе в консорциума, което веднага поражда проблем с изменения 1, 2, 17 и 21. На второ място ще имаме проблем с измененията по баланса на разпределение – тук също има едно хоризонтално измерение, което проистича от самите норми. При разпределението на средствата искаме да има по-голяма прозрачност и да сме сигурни, че решенията се вземат от големите представители на индустрията. Но така или иначе ми се струва, че няма отражение на реалностите в сектора и се предлагат пари на компании, чието размер ги прави неспособни да изпълнят подобна задача. За това ми се струва, че принципно тези разпределения 40% за основните членове 30 за асоциираните и останалото за маки и средни предприятия е част от процес на разпределение, договорен с консорциума и с комисията. Ако тук решим да направим промяна, ще създадем голяма каша. И работата през последните три години ще се окаже на празна. Казах ви, това е само консултативно досие. Трябва да имаме предвид и графика, освен това, защото комисията провежда своите консултации по услугите, компаниите също се допитват вътрешно. Трябва да се запитаме също така дали 2017 година ще разполагаме с необходимите средства – по-добре е да се върнем към основната идея за хоризонталните предложения, да говорим с докладчика и реалистично да включим темата в текущите тристранни разговори, защото в противен случай имаме единствено процедурата на консултиране с парламента. Благодаря. Много ви благодаря, господин Квадрас. Много ви благодаря, господин председател. Знаем, че в европейските железници има голяма конкуренция, технологиите се развиват изключително бързо, индустрията се разраства и това означава, че европейският бизнес се развива в крайна сметка. Ние виждаме, че железниците са също така един добър символ на успеха на европейската индустрия. Знаем, че има и голяма конкуренция. Не можем да почиваме на лаврите си. И в случая с тази инициатива за съвместно предприятие, можем да кажем, че ето тук има идея, която идва на време, ние я подкрепяме, комисията също. Целта е да се търсят публично-частни партньорства, които да подкрепят научно-развойната дейност. Освен това, искаме да бъдем в авангарда, да бъдем конкурентоспособни и да можем да се съревноваваме с останалия свят. Трябва да кажа, че този доклад ни позволява да се спрем на всички спорни въпроси преди края на мандата на настоящия парламент. Трябва да поздравим колегата, която е съставила много добър текст. Освен това, както и беше обяснено, са направени изменения, подобрения, има по-голяма гъвкавост вече при присъединяване към групата на основните членове. Разбира се, ние не искаме да се стига до боричкания между големите европейски компании. В никакъв случай по-скоро ресурсите трябва да се обединяват. Не би трябвало да има конкуренция и ревност между компаниите. Докладчицата е права, освен това тя казва, че трябва да ангажираме целия отрасъл, не само големите компании. Мисля, че това е позиция, която трябва да бъде подкрепена. Освен това, докладчикът предлага процедури на прозрачност, независима оценка на достоинствата на компаниите потръжната процедура. Бих казал, Докладчикът си е свършил отлично работата, сега да работим възможно най-скоро. Благодаря. Господин Проди. Grazie, Presidente. Molto brevemente, anche questa... Благодаря, господин председател, съвсем накратко. Е, тази технологична инициатива е важен инструмент преди всичко в контекста на реиндустриализацията на Европа, което е нещо изключително важно за оживяването на економиката. Става дума за а, действително а, върху постижение а, в рамките на научно-изследователската и развойната дейност за а, придвижване е, в рамките на железопътния транспорт на малки и средни разстояния. Така че това е изключително важно за европейския ЖП транспорт. Много важно е да се е, постигне оперативна съвместимост в цялата ЖП мрежа на Европа. Чудесно би било, ако можем да приемем регламента още през е, този легислатурен период. Промишлеността не може да чака по-дълго. Наистина е важно да създадем условията за европейско управление на ЖП транспорта и е, сега се предлага възможност за оптимизация. Ние ще бъдем ползвателите ако наистина имаме е, високоскоростни отсечки в Европа, е, в рамките на железопътния транспорт, няма да използваме толкова често самолетите и ще е, е, постигнем и по-добро опазване на околната среда, по-малко емисии. Благодаря. И аз е, господин председател. Ще поздравя докладчика, казва госпожа Кастио. Нашия докладчик работи е, в много кратки срокове. Това е една изключително важна инициатива, но е, с е, някакси по-малко малки мащаби, така че е, по-големите е, инициативи пострадаха повече от е, кратките срокове. Много често говорим за способността на различни сектори в европейската промишленост, но тук става дума за върхови технологии и за сектор, който е международно признат трябва да бъдем изключително внимателни, когато става дума за ЖП транспорта. Е, имаше проблеми във връзка с е, сроковете, това не може да се отрече. Именно предприятието е, Shift 2 Rail пострада им в известен смисъл поради затрудненията с графика. Ако сега започнем преговори, Съществува опасност нещата да се отложат до една втора фаза на участие. Така че аз съм съгласна с всяко предложение, което подобрява текста. Още не съм проучила в подробности предложението на господин Оди, но предложението на докладчика, заедно с предложенията на господин Оди и на останалите докладчици в Сянка, ще бъдат проучени много внимателно. Съгласна съм с господин Ерлер, че би трябвало да дадем зелена светлина, за да е, им подсигурим едно по-добро бъдеще на ЖП транспорта. Господин Йонсен. Благодаря, господин председател. Имам а, няколко коментара. Много важно е да подкрепим тази инициатива, така както посочиха и нашите останалите колеги, защото това ще укрепи развитието на ЖП транспорта в Европа. А също времено, но ние е, ще е, решим и е, част от проблемите, свързани с заетостта, с социалната политика в Европа. Господин Ерлер говори за това, че трябва да направим връзка с други публично-частни партньорства не бива да а, загубваме връзката с останалите инициативи в целия пакет. Така че докладчиците в Сянка и докладчикът би трябвало да помислят за а, свързването на целия пакет с а, общата идея а, и процедурите в Хоризонт 2020. Аз съм напълно съгласен с казаното от Кристиан Елер. Трябва да се свърши много работа и да се положат е, усилия за свързване с останалите части в пакета. Е, в някои случаи вече сме направили една такава връзка, но сега е момента да предложим е, измененията преди регламента да е прият от участниците и от комисията. господин Оди поставя въпроси, свързани с е, евентуалните промени на изискванията към е, партньорите. Това действително е важен въпрос. Би трябвало обаче да помислим за едни по-опростени процедури. Е, изменение 16 е важно. Според мен тук става дума за висококапацитетни влакове. Докато нашия докладчик включва не само висококапацитетните, а и високоскоростните влакове. Има разлика. Струва ми се, че е, в Итре вече сме гласували е, други е, предложения за е, ПЧП, е, които се отнасяха до високоскоростните е, отсечки и влакове, но може би това е всъщност връзката, за която говорим с другите елементи в пакета. Аз винаги съм подкрепил идеята за въвеждане на повече високоскоростни влакове, но вие знаете, че ние имаме и други влакове, да кажем, е, и ЖП отсечки е, като карго, които са високо капацитетни, но не са високо скоростни. Така че е, с това изменение също времено се включват два елемента, които не винаги са тясно свързани. Трябва да помислим много добре дали това ще подобри предложението. Благодаря. Давам думата на госпожа Тротман. Много ви благодаря, господин председател. Искам да се върна на економическите условия за Шифтурел. От самото начало подкрепям проекта и мисля, че след едни трудни преговори стигнахме до важни решения, от които зависи и нашето економическо възстановяване. Сегашното предложение проистича от вече обсъжданото на дълго и на широко инициативата Чисто небе. И тук искам да благодаря на колегата Жозефа, защото тя наистина изпълни много добре задачата си, освен това обърна внимание и на маките и на големите партньори при инициативата. Същевременно, чрез интензивно лобиране, беше подобрено и качеството на предложението отива се по-далеч от стратегическите интереси. Би трябвало на основните предприятия, които допринасят от страна на частния сектор – Та би трябвало за тях да се осигурят необходимите економически условия, за да може инвестицията да има възвръщаемост. И тук имам въпрос към колегата. Трябва да кажа, че съм доста озадачена от някои изменения. Виждаме, че учредителите вече внасят не 40-30%. Същевременно в Европейския съюз 47,4% спада до 36, нещо процента. Интересът на средните и малки предприятия същевременно няма нищо общо с отслабването на големите в отрасъла. Ето защо и задавам своя въпрос. Не знам доколко едно такова предложение е сериозно. Възможно е да се поставят определени условия, но също така да се окаже, че се приема мярка, която всъщност има възпиращ ефект, вместо да насърчава инвеститорите. Нека бъдем разумни нека сме сигурни, че този, който инвестира най-много, би могъл да разчита и на някакъв баланс. Като от друга страна внася и Европейския съюз. Така ще имаме възможно най-добрия успех. Та, господин председател, Имам въпрос към докладчицата дали правилно съм разбрала нейното предложение. Малките и средни предприятия в мой регион биха искали да го знаят и е, знаете колко са важни те и за товарния транспорт, не само пътническия трябва изобщо да се замислим как ще развиваме товарния транспорт, как предприятията могат да разкриват нови линии. Възможно е и да мислим за решението в стратегически план. То трябва да се вземе в климат на економическа сигурност за предприятията. Благодаря много. Има ли други колеги, които да искат да се изкажат? Господин Елер, имате думата. Много съм благодарен на казаната госпожа Драфман, защото действително трябва да бързаме, но трябва и да видим цифрите. Вашето преразпределение на а, средствата не е просто а, преразпределение между партньорите. Проблемът е, че това директно може да се отрази на средствата от страна на индустрията и те да намалеят. Така че ако разгледаме средствата на основателите и на, присъедин... на асоциираните членове, фактически изцяло се променя а, цялостната идея за учредителите и за асоциираните членове. Това означава в реалистични те си преценки да променим доста самото разпределение. Мисля, че беше споделено ам, разбирането в парламента, че ще искаме много силно участие от страна на индустрията и в същото време пък и нямаме достатъчно средства от а, обществената страна, за да, да дадем достатъчно добро равновесие. Това а, ме кара да предлагам изменението и наистина не смятам, че става въпрос за леко уравновесяване, малка промяна, леко преразпределение. Ето тук малко повече средства за малките и средни предприятия. Става въпрос за нещо много по-сериозно. А пък когато парламентът се бореше за този бюджет през юли, дори не беше на първа в първия етап. Дори през ноември не бяхме сигурни, че ще има такова съвместно предприятие, Шифторел, и накрая да отстъпим от това, за което сме се борили. Така че много е сериозно това като предложение и трябва сериозно да помислим какво ще означава цялостно за проекта. Благодаря. Ако няма други желащи да се изкажат, давам думата на комисията. Благодаря много, господин председател. На първо място искам да благодаря на докладчицата госпожа Барея за нейния доклад и искам да отбележа, че съзнаваме колко сериозна е работата, извършена за подготовката на този доклад. Така че ви благодарим за тази изключително важна инициатива, която цели да има повече пасажери и повече товари на европейските в европейски железопътен транспорт. Много усилия сме правили да се а, съживи европейския железопътен транспорт. А, много добре а, знаете, дами и господа, затова тази инициатива е много важна за нас. Ето защо ви призоваваме да приемам всичко това колкото може по-бързо, колкото може по-добре, за да действаме и да свършим необходимото. Ето защо аз ви призовавам за а, това да дадем тази възможност за, българ... за европейски шлезопътен транспорт. А, комисията подкрепя голяма част от хоризонталните а, изменения, така че много конструктивно ще работим с вас за приемането им. Изменение 8 е само единствената червена а, линия. Знаете, някой от вас каза, че а, Шифторел е прият след бюджета, така че се оказва, че ако направим това изменение 8, ще трябва проектът да плати два пъти за това намаление в бюджета, това. Моля ви, не го и приемате. Призовавам за подкрепата ви за отхвърлянето на това изменение. А сега по конкретните изменения на докладчицата госпожа Барея. Наистина смятам, че можем да намерим решение. Има няколко изменения, които не можем да приемем. И доводите, защо не можем да ги приемем, вече бяха споменати от господин Оди, господин Елер и госпожа Трапман много добре се изказаха, затова няма защо да а, ги повтарям. Но нека наистина изключително деликатния баланс, който беше а, постигнат с а, работа от а, много месеци, ето защо а, Изменения 2, 7 и 17 няма да са приемливи за комисията, но наистина проявяваме симпатия за нейните предложения, за това можем да намерим решение, предлагайки нов текст в изменение 19, където по принцип не можем да приемем това изменение, да се даде тези правомощия на ЕРА, но може да се включи то, текст в по точка В, нека го изчета а, асоциираните членове, покриващи критериите в а, една-две, автоматично ще бъде представен в управителното тяло. Това е е, решението, е, което предлага комисията, за да преодолеем е, трудността, през която сме изправили ни тук и по този начин асоциираните членове ще се приближат по статут много до учредителите и автоматично ще бъдат представени в управителния съвет. И смятаме, че това е едно предложение, от наша страна, за да постигнем компромис от по предложението на госпожа докладчика. Наистина присъединявам се към всичко, казано господин Оди, господин Елер и госпожа Траутман. Това 20, тази пропорция е 40-30-30 и отварянето на списъка в приложението не можем да приемем. Но всички други изменения, всички други цели, които има в измененията, сме склонни да подкрепим, да постигнем компромис, да се приеме колкото може по-бързо. И сега се обръщам към госпожа докладчика, за да приключим по този начин дебата. Благодаря на всички, които се изказаха и ни поздравиха за това, че разработихме доклада толкова бързо. Истина е, че нямахме време и трябваше да работим на високи скорости, за да подготвим този доклад. Комисията трябва да разбере, че и на нас ни трябва време за нашия дебат и нека сега мина през различните а, теми, които засегнахте. Господин Оди е представен тук от госпожа Кавайо. Ние чухме това, което той е искал да каже. Нека обаче признаем, че този доклад е част от един по-широк пакет. Има хоризонтални стандарти, които са приети и няма как да се отклоняваме от тях. Повечето групи са съгласни с това. Не можем да а, започнем с економическите условия, които са довели до споразумението по а, бюджета на парламента и други различни а, теми и документи, които са прияти. Сега, а, идеята е да се приеме преди а, края на настоящия мандат на парламента. Нямаме време, така е, но все пак трябва да постигнем точния баланс и нужната прозрачност. А, по въпроса за висок капацитет, високоскоростен а, железопътен транспорт, може би трябваше да се спра по-подробно на тази тема. Искахме да се включи високоскоростния транспорт. Това не беше част от първоначалния доклад, така че ще трябва да разгледам моите записки и ще се свържа директно с направилия този коментар, за да видим каква е разликата. А сега преминавам към темите, които предизвикаха най-голяма загриженост. Има някои, които предлага, предполагат, че има някаква лична мотивация. Аз лично нямам намерение да защитавам позицията на, която, на което е да било предприятие в управителния съвет. Просто намирам, че не е подходящо да има затворен списък преди консултациите с парламента. Нека бъде искрена, както беше господин Ейлер. съвета и комисията са постигнали решения. Това обаче не означава, че не можем да обсъждаме тези теми тук в парламента. Ние смятаме, че трябва да има равни възможности, трябва да има прозрачност, не трябва да има затворен списък, а индикативен. Като че ли има едно, една голяма разлика между учредители и асоциирани членове. А какво да кажем за списъка от членовете в управителния съвет? Те ще съставят стратегическия мастер план. Трябва ли и този списък да бъде затворен? щом бъде прият доклада. Само предприятията, които спазват критериите в даден момент. Не мисля, че това би било справедливо. Господин Ейла казва, да, взето е решението, но би трябвало и парламента да може да се изкаже. Не може да взимате всички решения без парламента. Що се отнася до разпределението, Разгледахме изчисленията си изключително внимателно и смятаме, че ако има затворен списък и 10%, може по 10% да се вземат от учредителите и да се дадат на малките и средни предприятия. Те все пак са бъдещето на Европа. Така че равносметката е същата все пак а, имаме същото участие, просто е разпределено по различен начин. Не виждам защо това е такъв голям проблем. Струва ми се, че трябва да се опитаме да се съсредоточим в посока на диалог, а не конфронтация. Комисията се обърна към нас с доста затворени предложения, а ние искаме да питаме какви ще са правата на тези асоциирани членове, дали идват от железопътния транспорт само, дали това са предприятия, които а, няма да бъдат водещи сили в бъдещето на европейската железопътна индустрия. Така че смятам, че Европейската комисия трябва да помисли а, все пак да преосмисли своята позиция и да разбере, че парламентът също има думата. Благодаря на докладчика. Аз смятам, че би било добре да спазим първоначалния график, особено когато става дума за ЖП транспорта, държа на това. Но нека да дадем думата на комисията, тя иска да добави още нещо. бих искала да изясня някои моменти, свързани с изказването на докладчика. Изискването в Хоризонт 2020 всъщност е да се осигурят и средства по линия на е, публично-частните инициативи от частния сектор, така че е, това мога да кажа във връзка с е, вашите коментари относно 19-то изменение. Членовете, които са включени в първия и втория списък, автоматично ще бъдат представени в управителния съвет. И, е, така че не става дума за някакви затворени за участници е, управителни органи. Ние бихме искали е, естествено да включим и високоскоростните влакове, така че предлагаме в изменение 16 да има и или това ще реши е, проблема. Естествено, че става е, дума за е, част от един голям пакет, но в никакъв случай не желаем в рамките на големия пакет да има неравновесие, да има създаване на объркване. Не. Необходими са ни стимули за индустрията, от които тя спешно се нуждае, тъй като става дума и за конкурентоспособност на нашата промишленост и за създаване на заедност. Така че не би трябвало да бавим процеса, колкото е възможно по-бързо трябва да се приеме този регламент. Благодаря ви. Докладчикът би желал да реагира. Благодаря на комисията. Ще кажа само, Всъщност е, има само едно предприятие с затворен списък, всички останали са с е, отворени списъци и трябва да имаме предвид тези различия. Благодаря ви за е, вашите коментари, но все пак трябва да знаем какво точно ще се случи с разпределянето е, е, между асоциираните членове и е, членовете учредители, както и какво ще остане за малките и средните предприятия. И така, председателят съобщава срокове за внесене на изменения 20 февруари и така ще можем да спазим сроковете за приемане в комисията до 18 марта, а след това през април вече докладът ще влезе в пленарна сесия. Точно за две минути прекратяваме работата на комисията, за да продължим в 10 часа с гласуването. Okay, the committee will come to order. And... И така, продължаваме работата на нашата комисия. Следващата точка в дневния ред е електронно гласуване. Много ви моля да подготвите картите за гласуване. Ще направим първо тестване на системата. Така, много ви моля да гласувате. Сега е, изпробваме системата. Знае, че не сте имали време за кафе, но това е, е друг въпрос. Така, край на гласуването. Добре, край на гласуването. Да, е, узнахме, че един е, колега не е донесъл картата си, така че ще имаме предвид неговия глас. Първата точка, по която ще гласуваме, е е доклада на госпожа Андерстата, програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване. Нямате карта или искате е, да кажете нещо по процедурата? Както някои от вас е, вече са разбрали, аз е, не съм госпожа Андерстатър, но а, при всички положения от името на нашата политическа група бих желала да благодаря на всички, а, с които госпожа Андерстатър в качеството си на докладчик е работила съвместно много добре. Добре, благодаря. А, кой е за? не, не, извинете, сбърках. Предвижда се електронно гласуване, така че няма да ви питам кой е са, а просто ви моля да гласувате. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Аз а, мисля, че <laughs> приехме доклада. 32 не, дори 34 с а, е, е, тези, които са забравили картите си, 34 гласа за. А сега а, е, доклада във връзка с подновяване на споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и САЩ. Госпожа Сартори е докладчикът. Веднага ви моля да гласувате електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 гласа за, гласували с електронни карти и още един без карта 28, 4 са се въздържали, 2 са против. Докладът бе прият. И така приключихме с електронното гласуване. така че Ами, господин Елер е, сега иска думата. Бих желал да предложа на председателя да включим Е, разговор с комисията относно споразумението между Швейцария и Европейския съюз. Е, може би ще можете да включите е, това в дневния ред на следващото заседание. Може би би било хубаво да отидете и до Швейцария, за да обсъдите тези въпроси с партньорите. Добре, Да, ще помоля всички, които бързат да си хванат влака, сега да напуснат бързо е, залата. Преминаваме към е, следващата точка. Изменение на директива 9462 относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки. Е, господин е, Бертон е тук, но разбрах, че той е, е помолил госпожа Йордан да вземе думата вместо него и да представи темата. Благодаря, господин председател. Аз всъщност само ще прочета текста, който получих от докладчика. Много ви моля, да продължите разговорите, ако трябва на всяка цена да ги продължите извън залата. Така че госпожа Йордан сега има думата. И така, е, от името на господин Берто е, е, ви запозная с неговия текст. Комисията смята, че трябва да се е, е, внесат е, някои изменения в директивата, която орежда въпросите свързани с опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове на покупки. За докладчика всъщност най-важни са именно пликовете с дебелина между 11 и 50 микрона и 90%, 19% всъщност от тези пликове са използвани след това за целите на изхвърляне на отпадъци в тях, но е, една голяма част от е, е, пликовете остават, а те са от материали, които не могат да бъдат рециклирани. Така че би трябвало да се предприемат стъпки, за да се стимулира едно по-екологосъобразно поведение на потребителите, за да се стимулират и на производителите за преминаване към производството на други опаковки, които подлежат на рециклиране. На 1.3.4.3.2 е, това е стандартът, е, който би трябвало да е, продължи да действа и докладчикът смята, че опаковките, които попадат по размерите в тази категория, и е, отговарят на стандарта, следва да бъдат последователно изключвани от приложното поле на директивата. Става дума за категорията 11 до 49 микрона. Но а, би трябвало да се генерира пазар от около 42 милиарда. Очакват се и 90 хиляди работни места. Всъщност това ще бъде в резултат на развиване на биопластмасата, биосмазочни материали, биоразтворители и биоповърхностно активни вещества и химични суровини. Но това е първата цел. Редуцирането на твърде леките, е, много леките е, пластмасови опаковки е, които а, служат а, за опаковка за продажба на плодове и зеленчуци в насипно състояние. А, става дума за пликове с дебелина между 1 и 10 микрона. Те също трябва да бъдат намалени, но постепенно, като се премине към други подлежащи на рециклиране и биоразградими материали. Във всеки случай докладчикът предвижда една степенувана система и смята, че това е, така да се каже, альтернатива на явлението с връхопаковане. Би трябвало тези леки пликове за опакаване на различни продукти в насипно състояние да отпаднат изцяло в един по-дълъг период от време от пазара. Те се използват обикновено за продукти като риба, месо, плодове, зеленчуци, млечни произведения, млечни изделия, но за тях альтернативата би била постепенно биоразградими и компостируеми материали. От 2008 година има директива, която съответно трябва да бъде разгледана и евентуално изменена. Но Докладчикът смята, че е, правилата, е, включени в е, новото предложение, с известни подобрения би могло да доведе до едно по-екологично развитие, което е от полза за всички потребители. Това е нашето становище, всъщност становището на докладчика Бето. Господин Проди има думата сега, моля. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да обясня защо представих своите предложения за изменения – на първо място ми се струва, че е необходимо да поясним някои от определенията. Биоотпадъци това означава, че самите суровини са биомаса, но няма гарантирана разградимост на материалите. Не можем да кажем, че те непременно ще се превърнат в компостен материал, например. Тук има разработени европейски стандарти и те са важни и за предложението ни. То трябва да бъде обективно. Нещо друго, което бих искал да подчертая. Тези леки пластмасови пликове едва ли имат кой знае колко важна функция. Знаем обаче, че те са добра защитна мярка при храната, която се продава в насипно състояние. Така се изпълнява хигиенната норма – въпреки това, все още имам някои въпроси. Несъмнено, тези пликове имат своята полезност. Но самият аз не мисля, че трябва всички пликове да бъдат обложени, без да се има предвид разликата между тях. Все пак, нашата цел е постепенно тези пликове да станат биоразградими и да могат да се превърнат в компост. Това е, от което имаме нужда и това е основната ни цел – по-добре е да работим на това ниво, вместо да се намесваме в търговския механизъм. Отпадането на тези пликове, които не са биоразградими, е проблем, по който също ще трябва да работим, но мисля, че в този случай би трябвало да се ориентираме просто към материали, които са биоразградими. Това е биоразградима пластмаса. Освен това, ми се струва, че би трябвало да увеличим дяла на биоразградимите пликове спрямо останалите. Като говорим за биоразградими пликове, трябва да имаме предвид, че те трябва да могат да се ползват и при мокър тип храна. Знам, че в момента се работи по възможните подобрения. Освен това се мисли и за течните храни, които по дефиниция са биоразградими. Обяснявам всичко това, защото знам, че ние вече можем да изработваме пликове, които не са толкова вредни за околната среда и по този начин постепенно отпадъците от опаковки могат напълно да изчезнат. Технологията е на лице. И на нас ни трябва една устойчива система. Много ви благодаря. Заповядайте, госпожа Хаси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. Трябва да благодарим за извършената работа. Предложението на комисията е добре дошло. То засяга много важна тема, но ми се струва, че е твърде неубедително. За жало ще трябва да кажа, че и докладчика на комисията ни по промишленост, изследвания и енергетика не отива достатъчно далеч. Първо, госпожа Джордан вече се спря на огромния брой пластмасови пликове, които са разпространени къде ли не. И естествено, това е един отпадък, който замърсява. Бих искала също така да кажа, че в Северно море са направени проучвания на морските птици и се оказва, че над 90% от тях показват наличието на пластмасови отпадъци в хранителната система и храносмилателната им система съдържа такива частици. Същевременно в Обединеното кралство на всяка морска миля имаме 72 пластмасови плика. Остатъци от пластмасови пликове плават свободно по морските води и сега те са пет пъти повече, отколкото водораслите. Това е огромен проблем, а както казах, предложението на комисията не е достатъчно убедително. То дава единствено правен гръб на тези държави членки, които желаят да наложат мерки на национално ниво. Но комисията не дава никакви други стимули и не насърчава методите за намаляване на пластмасови пликове. Аз съм напълно съгласна с мнението на докладчика от комисията ЕНВИ, госпожа Алкен, която предлага 80% на обвързваща цел за намаляване на пликовете в рамките на две години. Същевременно конкретната цел за всяка държава би трябвало да зависи от интензивността, с която се използват пликовете по настояще Знам, че мярката е доста сурова, но вече са направени изпитвания. Оказва се, че задължителното заплащане за пластмасовите пликове – наистина води до намаляване на използването им. И то много силно изразено намаляване. Може би трябва да кажа още нещо по леките пластмасови пликове, които биха могли да се използват за биоотпадъци. Трябва да кажа, че принципно приветствам идеята да се прави разграничение между традиционната пластмаса, ако това изобщо може да се каже, но да кажем неорганичната и истински биоразградимата пластмаса. Струва ми се, че разграничението на докладчика обаче е доста неясно крайна сметка имаме и тъй наречените оксоразградими пластмаси, които ни се продават като един вид биоразградими. Но знаем, че това не е точно така. Тази пластмаса просто се разпада на частици, които са невидими за човешкото око, но същевременно вредят на околната среда. За това съм съгласна с докладчика от Енви, госпожа Алкин, че оксопластмасите също трябва да се забранят и трябва да се насочим към истински биоразградима пластмаса. Много ви благодаря, господин Крамър. Äh, Благодаря, господин председател. Замествам господин Кройцман, който всъщност е докладчик в сянка за нашата политическа група, но господин Кройцман е възпрепятстван да присъства днес, така че аз ще представя неговите виждания. Е, приветстваме по принцип това е много балансирано становище, което е, докладчикът е представил. Е, ще направим само някои бележки. Е, винаги, когато говорим за пластмасовите пликчета, е, стигаме до необходимостта намаляване на е, пластмасовите отпадъци, но също времено в никакъв случай не бива да предприемаме мерки, които пък ще доведат до бързо разваляне на хранителни продукти. Нещо, което също не желаем. Така че каква е альтернативата? Хубаво би било да живеем в свят, в който се използват по-малко пластмасови пликчета. Възможно е някои от държавите членки просто да забранят опаковането с пластмасови пликове. Но въпросът е какво ще стане. Дали няма пък да се стигне до други нежелани последствия и каква ще бъде е, равносметката, в крайна сметка, не непременно положителна. И още един момент, е, който ми се струва, че поне от гледна точка на Комисията за опазване на околната среда е важен. Това е принципа на субсидиарност. Ако се предостави е, възможността по линия на този принцип държавите сами да решават какво точно ще произвеждат и как ще опаковат, ще ни бъде е, по-трудно да наложим някакви единни стандарти по отношение на опазване на околната среда. Ще се получи, е, така да се каже, един килим с много кръпки, е, който сме съшили, е, водени от най-добри намерения, но едва ли е, ще бъде много екологосъобразен този вариант. Да, добре. Е, не е от правомощията на Европейския съюз да решават как държавите членки ще налагат е, определени такси, ще събират данъци и така нататък, но при всички положения не можем да разглеждаме този продукт, а именно пластмасовите пликчета откъснато от всички останали е, правни актове, е, които подготвяме. Има и една директива, ако си спомните, за която много дълго е, говорихме тук и в крайна сметка тя още не е приета във връзка с управлението на отпадъците. Хубаво би било всъщност да мислим най-вече за Е, едно единно законодателство по отношение на отпадъците изобщо и управление на отпадъците в държавите членки, отколкото да караме на парче и да приемаме подобни правни актове, които се отнасят само до отделни части. Господин Хеник. Благодаря ви, господин председател. Ето още една тема, където Европейския съюз може да поеме водещата роля в защитата на околната среда, е, в защитата на интересите на хората и също така за доброто на животните, като се помага и на индустрията и на изследванията. Но като чили ние спираме по средата и се колебаем напред ли или назад. За какво всъщност говорим? И ясно е, че ако не използваме тези пликове, ще трябва да сечем дървета, за да имаме книжни пликове. В Европа има напълно биоразградими пликове, които се из... правят всъщност от картофено нишесте. Те могат да бъдат използвани. Просто трябва индустрията и науката да работят заедно, за да запазим работните места. Направените предложения от комисията не са достатъчни. Те не стигат достатъчно надалеч, защото защитават интереса на петролената индустрия. А ние трябва да мислим как да опазим първичните суровини. И да се организираме, е, защото знаем какво става. Производителите на такива пластмасови пликове просто изнасят производството в трети страни, където то е много по-лесно. Не бива да се ползват пликове обаче, които са вредни и за хората, и за животните. И ако напълно биоразградимите пликове не се облагат с данъци и ние помагаме по този начин на изследванията, на селското стопанство и така нататък, това ще е добре за Европа. Ако ние обаче решим, че ще си остане старото положение и всеки ще си купува каквото ще, нека има свободна конкуренция, то имайте предвид, че в момента при петролните продукти няма реална конкуренция, защото там се води битка за модифициране на тарифите. Като индустрията, която произвежда пликове, след това става индустрия, която прави биоразградими пликове, но ние трябва да работим както се полага. Благодаря. За... И сега за мен е удоволствие да дам думата на госпожа Маркис. Благодаря, господин председател. Извинявайте за закъснението ми. В момента говорим за компромисни изменения от страна на комисията ЕНВИ. Всъщност това, което виждаме е, че тези пластмасови кликове не са то, точно проблем, а, свързан с а, ресурсовата ефективност, колкото проблем, а, свързан с отпадъците. Все пак обаче а, понякога поведението може да се повлияе от политически мерки. Не винаги, както виждаме добре, а понякога. Най-добре представящите се държави, като Финландия и Ирландия, използват три пъти по-малко, отколкото други държави. Съгласна съм с докладчика за редица а, а, показателите, предложени в изменението, но съм а, пр, а, предложила и 125 като процент. И а, бих казала, че а, можем да се съгласим с една а, забрана на европейско равнище равнище, а, която да включва всички нанови бликове с, а, под над 15 микрона, както и а, изцяло забрана за производството а, на бликове над 50 микрона. има обсъждане за това дали да има някои изключения. По принцип аз съм отворена към а, идеята за компромис, но все пак трябва да ги включим в момента до 80%. Много е трудно проследяването и директивата за опаковане също включва такива елементи. Съгласна съм с много от коментарите, че трябва изключително внимателно да действаме, за да не отделяме това, този законодателен акт от останалата част от законодателството за отпадъците, за да може да направим така, че да се приложи правилно. Това, което виждаме, е, че работим по това да се въвеждат стари идеи, но в бъдещето. Например, имаше предложение да се използват мрежи вместо пликове. Те използват по-малко материал и може би ще са по-лесни за разграждане. Много голяма част от тези пликове се използват в хранително вкусовата индустрия и е хубаво да целенасочим наистина нашите усилия в тази посока. Така че смятам, че това би била следващата фаза в работата ни. Така че след дадена дата само в хранителната вкусова дейност да се използва. Също така има и дискусията за биоразградимите Пликове има най-различни определения в това отношение, но факт е, че не всички са изцяло разградими. Някои малки а, съставки а, остават, така че ни трябва добро определение. Има оксо биоразградими пликове, които не са изцяло биоразградими, така че те трябва да бъдат забранени и изтеглени в следващите години в съответствие с доклада на колегата Проди. Имаше и обсъждане свързано с субсидиарността. Много добра дискусия, защото това, което виждаме е, че в началото имаше държави с много ниско потребление на, на найлонови пликове, но има такива, които са с 300 пъти повече като потребление. Ето защо има мерки, които работят и които не. И остава въпроса дали трябва това да се приложи на основа на законодателството. В моята политическа група съществува обсъждане, което още не е приключило. И бих казала, че това е основният въпрос. И следващия въпрос е как да структурираме компромисите си. Но смятам, че ако наистина сме сериозни. 2020 година е добър срок. Благодаря. Много казва председателят. Има ли други желащи да се изкажат? Не. Добре, тогава се обръщам към комисията. И госпожа или господин Мюлер. Госпожа Мюлер. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Благодаря и на присъстващите тук депутати за проведеното обсъждане. Комисията определено ще отчете всички коментари, които бяха направени и в следващите от тук процедури. Нека поставим предложението в контекста на други инициативи, които в момента се провеждат, тъй като, както сте забелязали, той е доста ограничен И разбира се, са видими всички въпроси, свързани с екологията, които идват от а, пликове и изобщо пластмасовите замърсители отпадъци. Тоест и идеите за това какво може да се случи излизат и е, отвъд приложното поле на предложението. Приложното поле е много е, тясно. Става въпрос за замърсяването единствено и само от леки е, лунови пликове и целта е да се справим с именно това замърсяване. Това е изходната точка водното замърсяване в океаните, в моретата общия общото замърсяване 80% е от 80% от него е такива леки пластмасови пликове. Тоест, от общото замърсяване в водите 80% е от пластмасови замърсители, от които близо 70-80% са именно пластмасови, леки пластмасови пликове. И оттам а, имаше призив към комисията да действа, както и от депутатите в въпросите им към комисията. Имаше призиви и от общност, обществеността да се предприеме необходимото по тази тема. Ето защо комисията започна да работи по това предложение с цел да има ясно ограничено предложение, което да бъде бързо прието, така че държавите членки да предприемат необходимите мерки именно по този въпрос. останалите отпадъци, които са пластмасови, да речем оставащите при а, опаковане. А, имаме и проверката в директивата за опаковките. Всичко това повдига въпросите за ефективността, ефикасността дали няма осталели разпоредби, дали те са в съответствие с рамковата директива за отпадъците и разбира се въпросът трябват ли още разпоредби. Нужно ли е да разграничим видовете рециклиране, процентите за повторната употреба, по принцип за пластмасите без каквото е да било разграничение – и разбира се дали трябва да разграничаваме видовете пластмаси. Този преглед не е завършен все още. Това е много мащабно усилие. наистина употребата на потреблението на леки пластмасови пликове и колко е а, сериозно замърсяването в а, водите, наложиха предприемането на тези инициативи. Има и още една инициатива. Тя е за пластмасовите отпадъци, така че няма последователен подход от страна на Европейския съюз за пластмасовите отпадъци. Имаме зелена книга, публични обсъждания, които се провеждат и резултатът от тези а, публични консултации и по-нататъчните изследвания ще бъдат отчетени в общия преглед. А, времевата рамка за този общ преглед е следната. В началото на лятото може да очаквате първи работен документ на комисията който подготвя по-нататъчната дискусия на основата на проучванията за ефективността и ефикасността на директивата. Така че всеки резултат ще бъде преведен в евентуална мярка, но това ще ни отведе е, в 2015 и 2016 година. Ето защо настоящото предложение има такова ограничено поле. Приложното поле е ограничено, не се занимаваме с различните видове пластмаси, именно за да запазим тази краткост. Действително на пазара има така наречени да биоразградими пликове, но те се разграждат при дадени условия. И разбира се, тези условия не се а, намират и в водната среда, така че каквито и да било а, пластмасови пликове, найлонови пликове или било то разградими или не, те все пак остават в околната среда доста дълго, съотносимо с е, други видове пластмаси. Ето защо ние не обхващаме темата за биоразградимостта. Друг въпрос, който искам да повдигна, са изключително тънките пластмасови или нейлонови пликове. Тези пликове не са изключени от предложението, макар комисията да разгледа този въпрос. А, когато отидете в супермаркета, обикновено виждате а, навивки с тези пластмасови а, пликове и може да вземете колкото са ви нужни. Понякога не е и нужно да се използват, а пък се използват много от тях. Може би е подходящо да се сложи някакъв надпис от типа мислете за околната среда, използвате само необходимото. Причината, че те все още са включени тук е, че има възможност да се намали и тяхната употреба. Предложението остава на общо равнище, защото смята, че трябва държавите членки да преценят как точно биха предприели съответните мерки. И настоящата ситуация показва ясно, че Всичко, което се прилага навременно, има веднага ефект. И единствено държавите, в които няма каквито и да било мерки, имат много високо ниво на потребление. Тоест смятаме, че принципа на субсидиарност се прилага много добре в предложението. Задължават се държавите членки да предприемат мерки, но те решават какви точно и как. Мисля, че с това изчерпах а, повдигнатите теми. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Предполагам, че вече са отбелязани а, изказванията от името на докладчика. Искам само да кажа, че крайния срок за изменение е следващия понеделник на обяд, 17 февруари, т.е. трябва рано да станете, за да хванете този крайен срок. И съжалявам, че аз го казвам, но а, молбата е измененията да бъдат само в един език, на един език, заради краткия срок. Така че само на английски председателят се извинява на френски, че се налага да направи това уточнение. Това беше обсъждането на тази точка от дневния ред и сега преминаваме към обратна връзка за а, протичащите в момента триалози. Господин Енсторф има думата. Благодаря, господин председател. До този момент е, сме провели едно заседание в рамките на тристранните преговори и трябва да кажа, че добре вървят преговорите и преодоляваме пречки и затруднения от всякакъв вид. През май ще е, продължим с Евростар 2. Има ще всъщност два основни проблема във връзка с доклада Евростар, но и двата проблема са разрешени междувременно, тъй че е, в рамките на пленарната сесия ще можем да обсъдим и да гласуваме докладите. Чудесен доклад. Някой желая ли да добави нещо? Очевидно, мълчанието е съгласие. И така приключваме с тази точка от дневния ред. Трябва да ви съобщя, че следващото заседание на нашата парламентарна комисия ще бъде на 24 февруари в понеделник в Страсбург. Струва ми се, че това ще бъде последното ни заседание преди изборите. Не, всъщност 17 и 18 марта това е последното заседание в Брюксел. И така, приключихме с днешното заседание. Пожелавам на всички приятна почивка в края на седмицата.